Добър ден, колеги. Добър ден, колеги и гости. Добре дошли. Е, обявявам за открито заседанието на комисията Реджи за днес. Имате пред себе си проект Дневния ред. Съгласни ли сте да го приемем? Одобрявате ли го или имате някакви предложения? Окей, okay. Тогава сме приели дневния ред, проект от дневния ред. Следващата точка е одобряване, приемане на протоколите от е, декември 14. Имате го в е, папката. Предлагам, както обичайно, ако нямате възражения, да считаме протоколите за приети, протокола за това заседание. Благодаря. Следващата точка е много кратко съобщение на председателя. Тъй като новата парламентарна година за комисията Реджи вече е започнала, да ви припомня, че ще е, организираме един прием за всички членове, заместници, помощници, политически съветници и поканени гости е, от комисията и латвийското председателство днес в 18.30 е, в залата извън тази, в пространството извън тази зала. Това беше краткото ми съобщение. И сега да преминем на, е, по същество първата ни сериозна е, задача днес. Това е първата възможност да приветстваме нашата е, официална началничка, така да се каже, е, в смисъл нашата колега, която занимава с регионална политика, отговаря за е, регионална политика в комисията за един момент на мнения в, с оглед кохезионната политика искаме да съсредоточим вниманието върху два въпроса. Приключване с програмата, програмите от 2007 и 2013, както и тяхното очакване им ефект, както и открития риск от не освояване е, на разпределени фондове и второ състоянието на приемането на програмите, докъде е стигнала процедурата по приемане на програмите за следващия период, както и тяхното изпълнение. От сега вече проличават някои основни предизвикателства, проблеми, с които трябва да се справим в следващите години, е, да се засили е, градското измерение на регионалната политика, е, подхода възоснова на по места и според резултатите е, изпълнение стратегията Европа 2020, средносрочния преглед на многогодишната финансова рамка, взаимовръзката между бъдещия Европейски фонд за стратегически инвестиции и сегашния фонд е, за структурен фонд и фонд за инвестиции, Тоест много неща имаме да обсъждаме с комисаря бъдеще. Предлагам да преведем една такава дискусия. Първо ще дам думата на коми... госпожа комисара за кратка презентация, след това ще дам възможност на членовете за въпроси. Като ще започнем с въпроси от координаторите. Ако не възразявате, можем да продължим. Госпожо комисар, имате думата за презентацията. Благодаря, госпожо председател, уважаеми членове, скъпи приятели. Благодаря ви за поканата е, да присъствам на заседание на комисията. За първ път се видяхме през септември на изслушванията. Винаги е, се връщам с голямо удоволствие при вас тъй като смятам, че е, сме в е, е, имаме една и съща цел и мисия в тази политика, така че трябва да работим заедно. Да пожелая на всички една добра, успешна година за вас и семействата. Или успешни 4 месеца изтекаха след изслушването. 4 месеца за мен са нищо. Давам си сметка, че вие вече сте започнали редица инициативи по своя инициатива по различни важни аспекти от нашата политика и очаквам да водим една ползотворна дискусия с вас, когато са готови докладите. За нас тези 4 месеца също бяха изпълнени с дейности. Сега искам да ви докладвам за първите резултати в три основни области. Приемане на новите оперативни програми, изпълнение на програмите за 7-13 и приноса на поли, е, кохезионната политика към плана за инвестиции, пакета на Юнкер. След това по оперативните програми за новия програмен период си спомням е, концепцията, отразена във вашата резолюция от ноември. От тогава, е, тогава още вие посочихте е, риска е, от закъсняване, закъснение в изпълнението на програмата, което ще попречи на местните органи да използват инвестиционните фондове в периоди на криза и е, ние също се е, тревожим от тази опасност. Е, както знаете, целият регион вече от 7 години Европейския съюз страда от кризата и наистина е, това е един от източниците на надежда с пресни пари, за, свежи пари за, за реалната економика, един от тези фондове. Хора загубили работните си места не би трябвало да чакат твърде дълго ето защо е, с радост ще е, споделя с вас някои от началните ни резултати. До края на миналата година сме приели 158 е, програми е, за регионална политика с посветните два фонда е, за селскоманско развитие и кохезионния. Повече оперативни програми ще следват в контекста на процедурата за прехвърляне от един период на втори. Общо след това е 75% от всички програми от целите за инвестиране в растещи работни места. От януари 14 до 5, януари 15 63% от програмите по целта инвестиции в растещи работни места са приети и само 15 процента от същия период 2007. Това е първата година, последния програмен период. Мисля, че този път по-добре е, се е, справихме. Слушахме, изслушахме ви минали октомври. Наистина тези цифри говорят за едни сериозни усилия, особено през последните два месеца на годината. Разбира се, ние знаем, че бихме могли да е, предприемем повече програми, и е, им, така, изпитахме натиси от държавите членки, но както си спомняте, е, тогава аз се ангажирах много сериозно и обещах е, да не е, жертваме качеството за сметка на количеството и да не прибързваме, защото тези оперативни програми представляват една рамка за действие за следващите 10 години. Така че много важно е да се огледа всяка програма много внимателно. От сега знаем, че е, хората е, по места се нуждаят от тези фондове, но но наистина е, е важно начина по който това ще стане. Трябва да е ясно, че тази политика не е благотворителност, не е, е, е трансфер на, на, на не е просто помощ, и е, подпомагане с е, свързане с съответните условия и отговорности. Така че всеки трябва да приеме своята отговорност за приемането на най-добрите програми. Това означава и нови процедури, е, например пренасочване на, на средствата, които не са е, използвани до 2014 и приемане на проекто коригиращия бюджет за тази година. В, в началото на февруари комисията ще приеме, е, ще излезе с предложение за е, ревизиране е, на финансовата рамка и ще насърчи латвийското председателство в крайна сметка да имаме, да направи така, защото да имаме един бърз и гладък преглед, за да могат да се придвижат останалите програми. Ако се съобразим и спазим този график, убедена съм, че ще, е, останалите програми ще са готови за приемане до е, май, следващия май. Е, реалистично е, но е, предполага и политическа воля от всички страни. За прилагане на програмите 7-13, изпълнение на програмите под 7-13, е, използването на фондите за, фондовете за този период, е, е, освояване на фондовете е насърчено процента освяване насърчаващ. От 51% от е, разпределените в края на 13 до 75 е, в края на 14 е нараснал процента на изпълнение, т.е. 14 милиарда е, евро искания за плащания са подадени до края на годината. За съжаление обаче не е достатъчно. Някои държави членки изпитват особени затруднения да използват напълно е, е, предназначените за тях средства и отговаряш за тази регионалната политика, аз вече наистина е, се ангажирам да работя с тези страни за засилване процента на освояване и подпомагане на държавите членки в техните усилия, но разбира се, няма да е лесна тази задача. Е, това предполага и пътуване до, е, пътуване до държавите членки, срещи с е, държавната администрация, за да те да изпълнят ангажимента си и да насочат тези средства до бенефициентите на място. Разбира се, каквито и да, това е споделена отговорност, така че каквито и да са нашите усилия и цел, те ще са успешни само ако всички страни се ангажират сериозно. Ефективното и реално партньорство не е празна дума, а е ключа към успеха на тази политика. Е, и в това отношение аз се надявам е, да, е, на, на вашата подкрепа да предадете именно това послание по места. Сега, Кохезионния фонд и неговия принос към плана Юнкер. Знаете, че комисията излезе законодателно предложение за стратегически инвестиции в рамките на кохезионната процедура и без съмнение това е решаваща стъпка за успеха на плана, инвестиционния план. Но това е само един от стълбовете на плана. Е, кохезионната политика е другия основен стълб. Е, нови е, инструменти се предлагат за решаване на проблемите, които имаме. Сред тях са финансовите и те са най-обещаващи. Комисията би искала следователно да насърчи държави членки, местните, регионални власти да използват финансовите инструменти най-ефикасно те имат една особена черта, те имат мултипликационен ефект, т.е. Е, е, и всички обществени органи сега е, се стремят към този ефект. С други думи, когато използваме финансовите инструменти, ние увеличаваме възвръщаемостта на всяко евро, което инвестираме. Т.е. гаранциите за заем в при всеки заем са големи. Е, и е, това се отнася за всяка отделна тематична цел, подпомагане на малки и средни предприятия, транспорт и така нататък. На пръв поглед тези инструменти е, изглеждат твърде сложни, може би за някои регионални органи, но в генералната дирекция и съответните звена ги насърчавам да общуват помежду си, да обменят мисли, защото за мен е странно, че в някои държави тези инструменти е, функционират добре, в други не, значи е, това означава, че ни трябва повече обмен на добри практики при използване на този финансов инструмент. Защото, както казах, това е много важен източник за увеличаване, мултиплициране на нашите средства. И съм убедена, че тези инструменти ще предизвикат е, промяна на място решаващо, от решаващо значение държавите членки да започнат, да се научат да използват тези финансови инструменти. И ние трябва да подмагаме всеки е, орган, партньор да разработва капацитет за да управлява този инструмент, тези инструменти. Ето защо. Извинявам се, но в 4 часа трябва да напусна. Имаме среща с е, е, Фонда за техническо е, подпомагане и е, над управителните органи на над 4 страни всъщност задейства този финансов инструмент, така че сега, миналата седмица комисията прие насоки е, с цел по-добър баланс между фискалната отговорност, структурните реформи и необходимостта да се засилят инвестициите, да се насърчат инвестициите. Е, ударението сега беше върху фискалната отговорност. Е, разбира се, фискалната отговорност, структурните реформи са нещо необходимо, но не са, са необходимо, но недостатъчно условие за работни места и растеж. Трябва да засилим инвестициите сега е, и без бавене. Ето защо държавите членки и регионите се нуждаят от нашата подкрепа. По тези насоки и при някои условия се предвижда национално националното съфинансиране ще бъде е, освободено от. Е, няма да бъде включено в бюджета. Е, това е важно, за да се извършат структурни реформи. Е, държавите с е, голям изли, е, с е, прекомерен дефицит, за тях излизаме с препоръки за е, коригиране на е, крайния срок. Е, тоест, ние правим каквото можем, и съм убедена, че това ще допринесе за успеха на инвестиционния план наближавам края на моето изложение, но не искам да е, свърша тук без да спомена един въпрос, който според мен е от е, решаващо значение. Това е, е забатачените плащания и изоставането с а, ангажирани плащания, 19 милиарда евро фактурирани в края на 2014 година все още чакат изплащане и трябва наистина много сериозно да погледнем на това но аз трябва да ви благодаря за вашата подкрепа при трудните преговори по европейския бюджет, но наистина трябва да спрем този ефект на снежната топка, за който стана дума тук през септември. Именно благодарение на вашата подкрепа, междувременно стабилизирахме нещата но е, е добре, че трите институции се ангажират да работят за плана за изплащане през от 14 до 20, тъй като това е, трябва да е едно непрекъснато усилие е, от страна на всички. И това е, скъпи приятели, вече доста време говоря. Е, винаги ми е драго да се връщам тук е, и да общ... говоря с вас, както с тази комисия, така и с други защото е, ясно е, че трябва да е, а и през е, трябва да се готвим и за откритата от седмица през октомври, трябва заедно да работим. Тоест, имаме важни предизвикателства, вие и ние. Очаквам да ги решаваме в диалог. Благодаря за вниманието. И очаквам въпросите. Thank you, Commissioner. Uh... Благодаря, госпожо комисар. Вече го споменахте, но нека и аз да припомня на всички членове на комисията, че госпожа комисаря е заета по-късно днес. Тя ще участва в една много важна конференция, така че имаме само 45 минути. Искам да дам думата сега на координаторите за първия кръг от въпроси. Първо давам думата на господин Рой. Благодаря от името на НП. Искам да благодаря на комисария за това, че дойде при нас и за това, че нейният мандат започна гладко. Съвсем накратко, няколко въпроса. Знам, че някои от моите колеги също искат да се изкажат. Първо по отношение на неразплатените средства. Смятаме, че се върви в правилната посока, работите усилено. Бихте ли ни казали обаче какво точно е положението? Кои страни са засегнати? И доколко е голям проблема? Ако програмите са приключили, а парите не идват, се създават много проблеми. Попитах ви същото и на изслушването. И сега ще задам същия въпрос. Може ли да ни кажете, след две седмици, например, какво е положението в различните държави. В някои страни положението е много сериозно, в други не толкова, защото се инвестират собствени средства, искам да дадете информация на нашата комисия. И на второ място, втория ми въпрос за макрорегионите. Това е много съществен аспект от нашата работа. Нека да заявя ясно. Не искаме в Европа да има всякакви видове макрорегиони. НП не би искала да се разгръщат допълнителни макрорегиони в Европа. Искам да разбера какво ще кажете вие по този въпрос и дали ще вземете категорична позиция. Благодаря. Комисаря би искала да отговори веднага. Може би имате информация за господин Нистелрой. Искате ли сега да отговорите? Или да продължим с координаторите и техните въпроси. Благодаря, госпожа Крел. Благодаря ви. Съвсем кратки въпроси. Е, благодаря. Съвсем кратки са двата въпроса, които ще задам. Е, оперативните програми вече са е, прияти. Въпросът ми е има ли държави членки, в които няма прияти е, оперативни програми или броят им е твърде малък, защото има големи проблеми и трудности. Е, вторият ми въпрос. Как в бъдеще е, в рамките на кохезионната политика ще разбираме връзката между изпълнение, интеграция. Е, опитахме се е, заедно с колеги тук е, да определим нещо като златни правила. Все още не ми е съвсем ясно обаче как точно ще функционира целият този механизъм за съгласуване между гъвкавост е, и е, стабилност. Е, много трудно бе на времето, по време на преговорите, не успяхме да наложим нашите виждания. Сега ме интересува в крайна сметка как ще изглежда на практика това. Благодаря. От името на ЕКАРА госпожа Томашич. Ам, имате държава членица. Благодаря. Има нови държави членки в Съюза, които още не са се ориентирали съвсем. Техните правителства не успяват да привличат европейски средства успешно. Не правейки нищо, тези държави и техните правителства се превръщат в бреме за Европейския съюз. Може ли комисията да намери начин да окаже натиск върху тези нови държави членки, може и да се направи нещо във връзка с економическото управление. Благодаря. От името на Алда, господин Милтенбург. Благодаря. Съвсем накратко. Искам в началото да кажа добре дошъл на комисаря. Надявам се, че ще работим добре и в идните няколко години. Започнахме добре своята работа сега. По отношение на въпроса, казахте какво смятате по отношение на оперативните програми. Изоставането имаме, например, в Холандия една година изоставане. Какво трябва да направим, за да има средства, за да може да има инвестиции в следващите години? Следващия ми въпрос. Знам, че нямате кой знае колко време за работа, не работите кой знае колко отдавна, но искам да попитам дали сме се получили от предишните си грешки. Каква е най-добрата полука, която трябва да извлечем от предишни програмни периоди, за да не изпадаме в същото положение, имам предвид недостига на средства? Тъй като неразплатените сметки са голям проблем. Освен това, как ще работите превантивно, за да може в държавите членки да няма такива затруднения? Те не трябва да се успокояват. Има сигнали, които са тревожни. Много често говорим за административно бреме, за това, че то трябва да се намали. От гледна точка на МСП, например, е много важно да се гарантира, че има доверие. Не трябва да има само контрол до дупка. Не трябва да се изхожда от позицията на недоверие спрямо предприятията. Имаме дневен ред, имаме политически ангажименти, които трябва да изпълним и аз мисля, че ние трябва да укрепим европейското измерение на нашата политика. Благодаря господин Омаржи. Благодаря, госпожо комисар, защото сте сред нас днес. Тук е, имам няколко въпроса към вас по графика. Вие е, каз... споменахте някои от тях. Е, е, поздравявам ви за това, че сте валидирали по-голямата част от програмите до края на миналата година. Е, според цифрите на, на комисията, близо 220 милиарда проекти са валидирани, са одобрени, 20 милиарда средства по проекти. И, сега, разбира се, ще се наложи и модификация на дългогодишна финансова рамка. Имам въпрос. Комисията е, е, може ли да е, се справи с избора инвестиции, които са осъществени в регионите по различни програми, за да знае всъщност, крайна сметка, кои цели са, отговарят на новите програми за периода 14-20. Същото и сега знаете, че частните инвеститори е, понякога е, не обичат риск е, и, инвестират, и насочат своите инвестиции към големите столици економически и големите региони. Но в по-малко развитите региони на Европа има огромна и остра нужда от инвестиции. Въпросът ми е какво може да направи комисията да насочи тези инвестиции към затруднените, необлагоприятствени територии, особено по отношение на младите, Знаем младостта в тези райони с трудности страда най-много. В европейския контекст те призовават за помощ и мисля, че чрез кохезионната политика можем наистина да направим така, че хората в тези райони с проблеми не трябва да бъдат за засегнати от е, е, движението между прехвърляне е, на средства от един сектор в друг. И е, други ми въпрос е свързан с е, европейския е, е прокурор и е, какво може да се направи за е, доверието в е, е правосъдната система на Съюз. Благодаря, госпожо председател. Добре дошла на госпожа комисарят. Е, е, благодаря ви за уводните ви думи. Е, имам въпрос по-специално към свързването на кохезионната политика с инвестиционния план. Как смятате да предотвратите евентуално е, паралелно развитие на е, различните политики в рамките на инвестиционната политика или кохезионната политика? Е, има и определени правила, да кажем, които бяха прияти тук в нашата комисия. Желание да свържем инвестиционните и структурните фондове с целите по отношение на политиката за климата, връзката на, на местните органи с гражданското общество в рамките на кохезионната политика става дума най-вече за европейската добавена стойност и е, регионалната, териториалната кохезия е един много съществен момент. В момента, всъщност, в рамките на новия инвестиционен план тези правила не въжат. Не виждате ли е, опасността от е, паралелно развитие на два различни вида инвестиционна политика? От една страна инвестиционните фондове във връзка с държавите членки, които обаче са разделени на две групи. От една страна бедни групи, от друга страна по-богати държави членки. Е, ще можем ли по този начин да свържем нещата в териториален и социален аспект? Госпожа Дамато, благодаря. Добър ден на всички. Благодаря на комисаря за това, че дойде при нас. Е, сигурна съм, че като бивш евродепутат знаете колко е важно да се срещаме често. Искам да задам въпрос относно оперативните програми за Италия, които още не са приети. Не искам да посочвам с Пръс, е, тази страна, която току-що приключи своето председателство. мисли си обаче, че тя може да бъде нещо като символ за Европа. Би следвало да се гарантира, че всеки трябва да си поеме отговорността и комисията има своята отговорност, но и е, националните правителства, както и регионалните власти имат е, своята отговорност. Всички искаме в регионите да има просперитет, растеж и искаме те да се развиват добре. Споменахте за административна помощ за държавите членки с цел осигуряване на по-добър достъп. Може ли да дадете малко повече подробности? Така приключваме с въпросите на координаторите, казва председателката. Може ли да отговорите, ако е възможно, естествено, да се даде отговор на всички тези въпроси? Благодаря. Благодаря за всички тези въпроси. Първо за неплатените средства. Е, както вече ви казах, още през ноември говорихме за това колко е важно да се намерят е, средства. Казах ви днес, че трябва да се положат всички усилия в тази връзка ще имаме среща с комисар Георгиева и с двамата директори на ГД бюджет и ГД регионално развитие. Целта е да се намери изход от ситуацията. Първото нещо, което трябва да направим обаче е да отчетем, че сме спрели ефекта на снежната топка. Става въпрос за 19 милиарда. Знаете, че през март 2015 година комисията ще предложи конкретни сценарии за развитие и тогава ще имаме и цялостна представа за 2014 година, тъй като тук не става дума само за регионална политика. Мисля, че трите институции ще трябва да създадем през тази година план за намаляване на неразплатените задължения, що се отнася до програмите от периода 2007-2013 година. Тази тема е изключително важна и ви обещавам, че след две седмици, както вие поискахте, ще имате информация. Нямам конкретна информация за всяка отделна държава в момента, но искам да ви уверя, че моите служби и Генерална дирекция регионално развитие ще ви дадат тази информация. Господин Ван Нистелрой пита, може ли да имаме информацията в рамките на две седмици, за да можем да работим? Да, казва комисаря. По втория ви въпрос за стратегията за макрорегионите, моето становище е малко по-различно от вашето. Аз подкрепям тази макрорегионална стратегия. Току-що дадохме ход на региона Адриатическо-Юнийско море. За съжаление, беше взето политическо решение да няма разширяване през следващите 5 години. Мисля, че е много важно да има рамки, в които да включим и държави, които не са членки на ЕС. Това са изключително важни инструменти. Ако мога сега да премина на румънски. Sunt, sunt convinsă că statele non-membre ale... Убедена съм, че държавите членки, които не са членки на Европейския съюз, използват uh, е, тази макрорегионална стратегия, за да намерят решение е, чрез обмен на нивото, обмен на добри практики. Например, стратегия за е, Адриатическо море, там има четири държави членки Гърция и Италия които е, имат много опит в областта на туризма, който те могат да споделят с Босни или Черна гора. Е, е, и е, по този начин да намерят решение, е, за да да, т.е. трябва да, да помогнем на тази връзка между държави членки, членки на Европейския съюз и не членки за обмен на добри практики в това отношение. От, това се отнася и за Балтийско море, стратегията за Дунав, знаете, Споменах вече за Адриатика. Е, трябва да разработим стратегии за региона на Алпите. Е, именно държавите членки чрез Виена трябва да търсят някакво е, решение. Съгласни сте, че има е, голяма, стра, е, голяма част от е, средствата, които се отделят за тези регионални политики, не се освояват поради недостига на административен капацитет. И ето защо трябва да намерим начин да помагаме на тези страни. Сега ще мина на английски. Естествено има държави членки, които не се справят толкова добре по отношение на изпълнението. Стратегията за макрорегионите е един от начините да се помогне на тези държави. Друг начин е тази специална група, която създадохме в края на декември. Имаме 8 държави членки, в които има по-малко от 60% освояване на средствата и вече заявихме, че ще положим всички усилия, за да помогнем на тези държави членки. По-настоящем е изключително важно да се положат усилия от всички заинтересовани страни. Не можем да се откажем от нашите критерии и нашето законодателство. Трудно е да се повярва понякога, че за 11 месеца ще успеем да направим онова, което не сме направили в рамките на 7 години, но вярвайте ми, ще положим всички усилия. Вече започнахме посещение на експерти от генералната дирекция. Започнахме с Словакия, с Унгария. Отново казвам, става дума за работа на ниво генерална дирекция. Ще има план за действие за всяка държава членка. Казала съм вече, че трябва да се положат всички усилия, включително ако трябва да се командирова персонал от Брюксел в тези държави, за да се подпомогнат тези държави членки. По отношение на новите програми, трябва да кажа, че неразплатените задължения по предишни програми не засегнаха започването на новите програми. Добре е, че имаме едно добро начало за новия период. Проблемите от миналия период са си за миналия период. и те няма да засегнат периода 2014-2020 година. Що се отнася до гъвкавостта, както знаете, на последното заседание на колегиума приехме стратегията за интелигентно прилагане на пакта за стабилност и растеж. Естествено, ще се осланяме на съществуващо законодателство. Насоките обаче са много важни. Те признават важността на кохезионната политика и придават национално измерение на различните проекти по кохезионната политика. Както вече казах, някои държави членки ще бъдат изключени от изчисляването на бюджетния дефицит. Това е изключително важно. До известна степен тази клауза за инвестиции е нещо като постоянна мярка в държавите членки. Имаше въпрос отново за новите държави членки. Не е лесно да се отговори на този въпрос. Аз не мисля, че държавите членки са бреме. Естествено, някои от тях започнаха изпълнението на програмите много късно. Това обаче е проблем за повечето държави членки. Когато те се присъединяват, винаги започват на по-късен етап да изпълняват програмите. Казах ви вече, имаме специална група за добро изпълнение на, на проектите. Стат мембру vor на румънски и когато става дума за отделните държави членки, мисля, че нашата политика ще е от полза за държавите членки. Още веднъж искам да повторя, изпратили сме екипи от Генерална дирекция регионално развитие в онези държави членки, където смятаме, че изпълнението е недостатъчно, по-малко от 60%. Е, Искаме да помогнем на държавите членки да подобрят е, своите постижения. Трябва да си научим урока. Ако направите сравнение с е, програмния период 2003-2013 година, ще видите, че има голям напредък – 63% от оперативните програми са освоени както трябва. А по предишния програмен период имаме само 15%. Толкова за новите държави членки. И сега ще отговоря на въпросите на представителя на АЛДЕ. Какви полуки да извлечем и какво да правим в бъдеще, за да избегнем проблемите. Естествено, че положението е тревожно по отношение на контрола. Искам да ви уверя, че ще има надзор, ще има одит, той ще бъде организиран от комисията, ще бъде за всяка държава членка. И когато установим нередности, Е, ще определим дали държавите членки са могли да избегнат тези нередности, ако са действали по-бързо. И ако това е така, е, ще се опитаме да подобрим организацията, ще видим как са изразходвани средствата, естествено, ще видим дали правилата на комисията са били спазени. Естествено, би следвало да видим дали някои от проектите отговарят на законодателните изисквания и ако това е така, то е логично и морално да се положат усилия. Като говорим за, за морала, с оглед на кризата, не знам дали не трябва да се обсъди въпроса за изграждането на голф игрища или фризьорски салони. В Испания, например, имаше един проект за изграждане на голф игрища. Става въпрос за периода 2007-2014 година. Нека да не се обръщаме сега към миналото. За в бъдеще обаче трябва да поставим ударението върху проекти, които създават работни места. Сметната палата също е направила одит и казва, например, че не трябва да инвестираме в местни по-малки летища. В Польша, например, милиарди са инвестирани в по-малки летища летища в различни райони и те имат по 15 по 20 пътници годишно. Не такива инвестиции не са добри и не трябва да се правят. По отношение на държавите членки и иновациите, научната дейност, трябва да подчертаем, че от тук нататък няма да приемаме онова, което определяме като съмнителни инвестиции. Може да има частни партньори, които да допринасят, но не трябва да харчим средства за така наречените съмнителни инвестиции. И както вече подчертах, искаме да приканим държавите членки да положат всички усилия, за да предложат проекти с високо качество за следващия период. Проекти, които наистина ще имат смисъл и съм много благодарна, че сега имаме точното законодателство, което ще позволи на държавите членки да изпълнят тематичните цели за периода 2014-2020 година. По въпроса на господин Омарджи, оперативните проекти, мисля, че вече казах няколко думи в тази връзка. И ние искаме да се получим от държавите членки. Искаме да разберем какви точно проекти те имат предвид за 2014-2020 година. И когато разберем малко повече за тези предложения, ще ви информираме. Всички такива инвестиции трябва да са част от тематичните проекти, които и вие сте приели. Имаме рамка в това отношение. По отношение на инвестициите и научната дейност трябва да има проекти за инвестиции и за научна дейност, нищо повече. Младеща, естествено, е наш приоритет, приоритет за Европейския съюз. По отношение на регионалната политика, все още има доста структурни въпроси, структурни политики, които трябва да се поизчистят. Много е важно да се приложат правилните проекти, в които да се привлекат млади хора. По отношение на самите региони и тези региони, които са е, далечни за Европейския съюз, така наречените отдалечени райони. След две седмици ще участвам в е, семинар е, по този въпрос имаме нужда от план за действие, който да подпомогне на отдалечените райони. Що се отнася до плана за инвестиции на Юнкер? От само себе си се разбира, че нямаме механизъм за използване на структурните фондове тук. Ще разглеждаме всеки конкретен проект по-отделно, за да видим дали този план за стратегически инвестиции може да се отключи и да се привлекат средства по този план. Самия план, така или иначе, ще допринася за нашата политика той ще бъде в допълнение към нашия план. Продължава на английски комисаря. Още един въпрос на госпожа Вана за географските квоти. В законодателството сега няма нещо предвидено за този въпрос по отношение на плана Юнкер. Ще изчакаме да видим какво ще каже и парламента в тази връзка. Отново на румънски трябва да се обърне внимание на инвестициите. Инвестициите, за които вие говорите, не трябва да водят до разминаване. Трябва ни дискусия, за да установим наистина трябва ли е, географския е, принцип да се прилага при тези инвестиции. За момента, както знаете, е, има такова правилото пръв, е, е, който пръв дойде, пръв е, печели, пръв се ползва от фондовете, но наистина за бъдеще трябва да видим законодателството трябва да се приеме след дискусията, която се води в Европейския парламент. Така че това, което искам от вас от името на комисията е да направите така, че е, законодателството да е готово е, поне до, е, най-късно до юни, за да може вече през лятото да работим по предложението. Е, разбира се, ще, е, ще има единен център, където ще се приемат предложенията, ще се координират действията, ще се предоставя техническа помощ за държавите членки, така че държавите членки да знаят точно къде, е, е, кои проекти са сериозни и кои имат шанс да имат стратегическо значение. Е, сега по отношение на Италия, да, има проблем с трите региона Калабрия, Сицилия и, и компания но е, ние е, ще проведем една конференция. Тези три региона са последните, е, които са изпратили проекти за оперативни програми. Сега се анализират в комисията техните проекти. Защо толкова закъсняха? Защото е, е, имат блокаж в регионалното управление и е, оттам и на национално равнище. Ако правилно съм разбрала, е, за периода, проектите от периода 7-13 националното съфинансиране по тези проекти е 50%, но е, резултата от тези програми е, е, доведе след корекция съответна този процент падна на 25. Разбира се, всяка държава членка суверенно решава проблемите с това си съфинансиране, но а, обикновено такива регионални и оттам и национални проблеми водат до това забавене. Трябва да се намери решение, защото казах в уводните думи, убедена съм, че ние като Европейски съюз а, е, е, положихме много усилия миналата година. Милиарди, е, както казах, 10 милиарда евро са отделени за Южна Италия, но те не генерираха никакъв економически растеж, никаква не, не увеличиха заетостта, т.е. няма ефект. Сега работна група трябва да анализира конкретната ситуация в този регион в средносрочен план за за да се види е, там, където има резултати, където има усилия, е, тогава ще е, се е, скъсят дистанциите. Защо тези държави е, се забавя, закъсняват? Защото има исторически причини. Те са тръгнали от по-низко ниво, поначало вървят по-бавно и Италията, положението с Южна Италия трябва наистина да се анализира много задълбочено, да се види къде се коренят причините, за да разберем това, което се случва там. Allow me one small... А, вие наистина положихте максимални усилия да отговорите на всички а, въпроси. И сега ще чуем от а, ми, заместник председателя на парламента, както и от заместник председателя на нашата комисия и а, през, основния представител на социалистическата група в Европейския парламент а, биха желали също да зададат въпроси, така че сега ще ги чуем. Да, благодаря, госпожо председател. Добър ден, госпожо комисар. Благодаря ви. Благодаря първо за всичко, което казахте, както и за откровенността е, в е, е, изказването ви. Спряхте се на всички теми, включително и на трудностите. Действително си струва е, да е, ви похвалим за това. Е, имам една забележка и един въпрос. Въпросът вече бе поставен всъщност от господин Мистел Рой, така че няма да го задавам. Вие говорихте за забавените плащания. Това бе всъщност основният въпрос. А сега към бележката. Вие всъщност е, по един много е, задоволителен начин е, представихте е, е, е, въпросите, е, които са от важно значение и за нас. Е, много важно е естествено е, и връзката между нашата комисия за регионално развитие и комитета, за, комитета на регионите. До 15 октомври е, ние бихме желали всъщност регионите и градовете да е, бъдат основни партньори в рамките на реализ... новата регионална политика. В общи линии така разбрах и вашето изказване, че вие ще е, поставите акцента върху това е, като един много важен елемент. 800 е, до 2000 души всъщност ще бъдат участниците. Господин Палтер, да, благодаря. Госпожо председател, ще задам госпожо комисар един въпрос във връзка с финансовите инструменти, които през декември бяха представени от комисията. Предвижда се всъщност увеличаване, дори отвояване на тези финансови инструменти. Как точно смятате, че ще се осъществи това на практика? Най-вече по отношение на оперативните програми, повечето от тях вече са прияти и това отвояване на финансовите инструменти как ще се отрази на приятите вече оперативни програми, на одобрените програми. Спирам до тук, госпожо комисар, за да могат и други колеги да ви задават въпроси. Благодаря, госпожо комисар. И аз бих искал да ви благодаря за информацията за забавените плащания. Това е, е в крайна сметка тежкото наследство, което получихте от е, вашия предшественик. В рамките на два месеца не може да се очаква от вас да решите проблем, който не, е, не беше решен в продължение на много години. Така че, е, обръщайки се към колегите от НЕП, се опитвам да кажа, би трябвало да имаме предвид е, това, че всъщност е, проблема е много стар и не можем да обвиняваме е, комисаря, който от два месеца е на този пост. Има проблеми в, точно в държавите членки, които се нуждаят като че ли най-остро от инвестиции би било много а, неприятно, ако тези държави членки, а, след като вече е преминала план, а, фазата на планиране и средствата са били определени за тях, изведнъж сега на втори е, етап, във втората фаза не получат а, обещаните средства. Това би се отразило много неблагоприятно, най-вече на държавите членки в Южна Европа как е, е, всъщност ще преодолеете този проблем, така че преди още да е приключила е, фазата на планирането, да можете да отпуснете средства председателят. Скъпи колеги, повече от 10 са заявките за изказвания, но за съжаление ние няма да можем да дадем думата на всички. Бих предложила утре е, да продължим с дискусията с комисаря. Аз междувременно прегледах програмата ни за утре и мисля, че бихме могли да отделим време, е, стига и е, госпожа комисарят да може да намери подходящо време, така че в най-скоро време да продължим този разговор. Имате думата сега, госпожо комисар. Е, сега връзката с тази, тези открити дни през октомври, за мен това е едно много важно събитие по отношение на регионалната политика и заедно с комитета за регионите, парламента и комисията Реджи трябва да направим всичко възможно, за да организираме добре това събитие. Наистина трябва да осъществим много добра комуникация, защото събитието е много важно и трябва да използваме тази възможност да, на, да наблегнем на значението на регионалната политика е, за хората по места според мен е, регионалният аспект е много важен и съм доволна, е, че новите, много от новите членки, е, членове на комисията Реджи имат е, практически опит в това отношение. Хубаво е, че имат практически опит в това отношение и че работят, но, както вече казах, в районите, в които съм работила, моето намерение е да поддържам контакт с местните органи, с НПО на местно равнище. В Брюксел е, ще се е, направи среща на всички регионални бюра и е, общини в Европа. Това е много важно мероприятие. Трябва да работим заедно, да го подготвим добре. Сега по финансовите инструменти не искаме да дублираме, не искахме да дублираме тези финансови инструменти в е, гореспоменатия период е, на ниво оперативни програми. И както тук що казах, е, заедно с Европейската инвестиционна банка обявихме една платформа, която ще гарантира техническа помощ Поканили сме над 400 представители на, от управителни органи в, отделни, в всички държави членки да установят пряк контакт с комисията и банката, Европейската инвестиционна банка Знаете, че между 7 и 13 е, е, е, финансовите инструменти бяха на разположение само чрез намесата на, НПО. Тоест сега от 14 до 20 тези финансови инструменти трябва да се използват за това не означава, че за всякакъв тип, инфра... т.е. за всякакъв тип инфраструктурни проекти, обновяеми енергийни източници, транспорт и така нататък. Твърди се, че те са много сложни за ползване, но мисля, че държавите членки могат да положат усилие да почерпят практически опит от други, които са по-добре в това отношение и този вид фондове се използват в Испания, Малта и Франция, да ви кажа. Е, едно е, евро от публични средства инвестирано генерира 3 е, или 4 евро. Тоест, в крайната цел на този финансов инструмент е именно да има този мултиплициращ ефект върху реалната економика. И знаете, и аз Джесика и други програми, които използват този инструмент, не се използват особено от държавите членки достатъчно. Е, те не се възползват е, достатъчно от е, тези инструменти. И това не е, това почива, това, което твър, мое твърдение почива на статистически факти е, просто защото пък е, инструментите, които ви е, споменах тук, са дали съвсем конкретни резултати. Сега би трябвало да направим всичко, което е по силите ни, всичко, което е възможно, но е, не е работа на е, комисаря по регионална политика да се занимава с е, бюджета, но ние ще проведем диалог с е, госпожа Георгиева. Вече поискахме от, е, попитахме е, Генерална дирекция бюджет и те ни каз, и казахме как може да се реди проблема, уреди този проблем. Комисията може да се намеси, разбира се, за намиране на решение. Комисията Реджи може да се намеси, но и отново смятам, че проблема може да се реши заедно от е, ГД regiju, е, Реджи е, и ГД Бюджет. Аз също е, смятам, че е, този, тези инвестиции трябва да се насочат към е, от е, развитите е, страни към по-малко развитите по един е, Във всички случаи ще има 315 е, е, е, милиарда евро на разположение, освен фондовете, които, се съдържат, които са за инвестиции специално но аз наистина смятам, че ще продължим дискусията през март по този въпрос. Uh, thank you for your... Благодаря много, госпожо Кречо. Благодаря ви за обмена на мисли, който имахме днес с вас. И разчитам на това, че вие ще изпратите допълнителна информация във връзка с е, е, забавените плащания и географското измерение на тези забавени плащания. Ние междувременно е, се ангажираме да организираме колкото е възможно по-бързо нашата следваща среща. Благодаря ви. Благодаря много за поканата да се видим с вас и да обменим мисли по регионалната политика и до следващата ви среща. Okay, dear colleagues. Can I... И така, благодаря. Колеги, скъпи колеги, казва председателят. Okay, colleagues, may I ask you to take your seat? Uh, уважаеми колеги, моля ви да вземете местата си. Please. Can we continue with the agenda of the meeting? Хубаво би било да продължим с дневния ред, но за момента Желателно е още не сте седнали, да. Thank you very much. Please take your seats and we continue with the... Много моля, да заемете местата си и да продължим с, с следващата е, точка от дневния ред, но преди това давам думата на господин Мистер Рой. Много съм доволен от това, че имахме възможност да поговорим с комисаря, но също времено времето бе много кратко. Е, все още има много информация, която искаме да споделим и останаха 10 изказвания, които не можахме да чуем. приличаше малко на футболен матч, като че ли първата част от срещата, първото полувреме мина. Хубаво би било още през първата половина на годината да продължим с второто полувреме, за да обсъдим и останалите въпроси. Хубаво би било да се има предвид това, че колегите не можаха сега да зададат въпросите си и те би трябвало да получат предимство. Да, още през следващите дни аз ще подготвя следващата среща с комисаря. Нещата зависят естествено от програмата на нашата комисия и от програмата на комисаря, но при всички положения през следващите месеци ние ще се срещнем отново с комисаря и ще запазя списъка на заявките за изказване. Колегите, които днес не можаха да е, поставят своите въпроси или да изложат своите коментари е, и бележки, ще получат на всяка цена е, думата при втората среща с комисаря. Благодаря ви за разбирането и предлагам сега да преминем към следващата точка от дневния ред. Ще разгледаме становище по темата Европейска мрежа на службите по заетостта, достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъчно интегриране на пазарите на труда. Свободното движение на работниците и служителите е едно от най-важните постижения на вътрешния пазар. Е, комисията е, по заедостта е изготвила е, доклад във връзка с предложението на Комисията по реформа на Европейската мрежа на службите по заедостта ЮРЕС. Комисията за регионално развитие изготвя становище. Нашият докладчик е госпожа Данчила на заседание на комисията през декември тя сподели с нас първоначалните си идеи за проектостановището, а сега вече можем да разгледаме проектостановище. В петък, 30 януари, 12 часа изтича срока на, за внасене на изменения, а през февруари ние ще насрочим е, дата за разглеждане на измененията и за гласуване в комисията, за да можем евентуално през март да внесем доклада в пленарна сала. Така че имате 10 дни, за да подготвите изменения по проекто становището. Ако няма възражения, от ваша страна давам думата на нашия докладчик, госпожа Данчия. Благодаря за тази възможност. Желая на всички една хубава е, година, която да ви носи удовлетворение. Над 1 милион е, граждани в Европейския съюз е, всяка година работят в съседна държава. Над 7 милиона в Европейския съюз до 13-та година е, работиха и живееха в друга държава членка, различна от е, тази на происход. 18% е, по економически причини, 60% е, са безработни. Това е възможно, тъй като европейските граждани могат свободно да се движат из Европейския съюз това е, е, могат да изберат и да работят в друга държава членка, без да имат разрешение за работа. Европейската статистика сочи, че редица граждани, които живеят в друга държава, различна от тази по происход, се увеличил с 60% е, от 2005 е, това е след разширяването на Съюза от четвърта и седма година. Това е 1% от работа ръка в Европейския съюз работи и живее на, извън границите на е, своята е, е, държава. Движението е сили в резултат на кризата. Е, този е, приток след двете разширявания наистина е, е, е допринесе за увеличение на БВП на 15-те е, в Европейския съюз е, е, и това се констатира 2004-2009 е, според регионите е, се забелязва обаче недостъг на квалифицирана работна ръка. Има свободни места, които не са запълнени, но има и над е, и голяма безработица. Над 25 милиона са безработни, от които 5 млади. 5 милиона са младежи този, тази тенденция се увеличи втората половина на девета година. Е, разбира се, това се държи, е, увеличи се и броя на е, търсените работещи в областта на технологиите, високите технологии. Сега имаме един портал безплатен, където може да се търси работа. От нас е се достъпен за всички държави членки на 25 езика е този портал и е отворен за тези, които търсят работа и за работодатели, които търсят определени на квалификация и вече те насочват работниците към сектори, където има търсене е, това наистина води до една голяма е, е, мобилност, особено сред младите. Всеки месец този портал, този портал се ползва над 4 хиляди души и 50 хиляди работни места биват взети благодарение на него на месец. Е, този проект за регламент на Европейската комисия предлага реформа на тази, е, на тази мрежа е, и която ще бъде достъпна до редица партньори, които предлагат такива е, услуги, е, свързани с мобилност, е, за да може да се покрият всички вакантни в момента работни места. Те са 30-40% от целия брой в момента. Целта на тази мрежа АРЕС е да се развива е, но е, всъщност е, все още не е ясно от проекта на комисията каква ще е връзката между заинтересованите страни и мрежата, каква е ролята на социалните партньори в тази мрежа освен това, предложението на комисията не, не прави връзка с не прави връзка с партньори в тези мрежа, които са Швейцария, Норвегия, Лихтенштайн, от което ще имат полза всички държави членки на Европейския съюз. Е, това предложение за регламент е, предполага нови е, отговорности. В този смисъл националните структури и трансграничните структури би трябвало да разполагат с достатъчно персонал, достатъчно ресурс, за да могат да развият тези нови дейности включително и проект за обучение на персонала. Е, различните бюра на е, е, ОРЕС в държавите членки се натъкват на риск да се получи дисбаланс между начина по който функционират тази, тези звена в трансграничен план. Просто те трябва наистина да, се, да бъдат обучени в това отношение. Е, хората, които работят е, там, са, постепенно се включват в проектите, които се финансират от комисията и би трябвало да използват натрупания вече опит е, от тези лица, за да има приемственост на тези структури, за да се подобри сътрудничеството с партньорите, в други държави членки, за да може да се прилагат и използват, е, прилагат на практика нови трансгранични проекти. Мисля, че това ще даде възможност да се е, на службите за заетост да се е, да създават, поддържат контакти да се да получават съответното обучение, за млади, включително и хора над 40 години, за да могат да, да бъдат те обучени да използват по интелигентен начин новите технологии. Важно е да се гарантира достъп до информация за тази мрежа, която трябва да е, е налична за всички, които проявят интерес. Има европейски граждани, които нямат интернет и би било добре, ако тези граждани могат все пак да се информират по някакъв начин, включително и в селските райони. Тази мрежа трябва да е позната на всички. По-добрата координация и сътрудничество между министерствата и ведомствата би трябвало да допринесе за ефикасността на тази мрежа, да, да помогне да се преодолеят правните е, препятствия и бюрократичните трудности по пътя на желащи да, се, да намерят и да търсят работа в друга страна. Много хора се боят от това, тъй като няма сигурност, няма достатъчно информация, те не знаят как ще си плащат данъци, как стоят нещата с социалното осигуряване в съседна или друга страна Европейския съюз. Ето защо ние е, обръщаме все повече внимание на, на младите. Те са по-склонни към такава мобилност и разбира се, тези форми за назначаване трябва да съчетават и работно място, плюс вид обучение или чиракуване или някакъв стаж, трябва да им се даде възможност за етост, в която и да е страна на Европейския съюз е, е, с цел е, някаква, някакъв стаж, за да в крайна сметка да се възползват този програма и да получат диплома. След това тази диплома трябва да се признае във всички държави членки. В този контекст подчертахме факта, че трябва да, да се привличат млади хора чрез тази е, е, програма за работни места в е, Разбира се, трябва да помислим за трансграничното сътрудничество, за ролята на партньорите на трансгранично равнище. Радвам се, че този акцент е заложен и в текста на съвета. Е, както, всички, както другите видове е, сътрудничество между компетентните органи на национално, регионално и местно равнище, е, те трябва да осигуряват връзката между търсене и предлагане, да обявяват работни места вакантни работни места. Това сътрудничество е от полза за всички региони в Европа, тъй като то е, стимулира участието на различни е, фактори на национално, регионално и е, локално и местно равнище. До сега това се правеше без да се вземат предвид наличите финанси. Ещо защо нихме могли да направим така, че всички дейности по ОРС. да бъдат ползвани. Един начин да стане това е програмата EASY. Тя е, въвлича партньорите на трите равнища и е, трансгранично тя а, гарантира едни и същи правила, за да могат да се използват е, европейските фондове от всички партньори. Сега Надявам се, че е, този регламент за е, ЮРЕС е, ще бъде прият. Според Латвия той трябва да бъде прият до края на технието председателство и както госпожа председателя каза, мисля си, че трябва да бъдем реалисти. Съвета вече е приел позиция, на своето заседание на 11 декември 2014 година. Сега чака, се чака позицията на, на парламента. И това разминаване между, в законодателния календар е, бе предизвикано от това, че съвпада с края на годината. Но аз мисля, че заедно ще можем да добавим, е, да гарантираме тази добавена стойност на този регламент. Благодаря. Имаме трима докладчици в сянка. Господин Хетман е тук, господин Оли Рен и Тери Райнтке също е тук. Представител на комисията е господин Акерс от Генерална дирекция за етост. Така ли? Правилно ли съм разбрала? Да, тук е. Нека да започнем с докладчиците в сянка. Господин Хетман. Няма го, така ли в крайна сметка? Господин Хетман. Преводничанца. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа, нека в началото да благодаря най-сърдечно на докладчика за доклада по тази мрежа за заетост. Мисля, че вашите предложения за изменения са много интересни и с правилна насоченост. Много се радвам, че поставяте ударението върху трансграничните партньорства. Виждаме, че броя на така наречените трансгранични работници нараства. Много често тези региони, в които има трансгранични работници, са периферни и там има много проблеми, особено на трудовия пазар. Добре е, че говорите за някои недостатъци. Например, по отношение на сътрудничеството с трети страни, като Лихтенштайн, например. Аз ще предложа изменения. Мисля, че текста трябва да работи за по-гъвкаво трансгранично сътрудничество. Мисля, че би трябвало да се внесе и малко повече равновесие в вашия текст, но като цяло то е добра основа за нашата работа. Очаквам с нетърпение бъдещото ни ползотворно сътрудничество. Благодаря, госпожа Райнтке. Искате ли да кажете нещо? Uh, uh, Благодаря. Благодаря за положените усилия на докладчика. Много неща вече бяха казани. Най-вече във връзка с това как тази мрежа може да допринесе за по-ефективната работа, функциониране на трудовия пазар. Разговаряхме по този текст още през декември. Моята група приема текста като основа за бъдеща работа. Няколко бележки. Много е важно да продължим да разговаряме по този въпрос. По отношение на мобилността има проучвания, които показват, че е, един от най-големите проблеми е езиковия, както и съществуването на различна нормативна база. Ние смятаме, че ЕОРЕС за в бъдеще трябва да се използва като мрежа за ориентиране на хората относно законодателството в различните държави, както и да се дава информация за това къде какви езици се говорят. Тоест, мрежата EORES трябва да се превърне в инструмент за координация. Така платформата ще стане още по-ценна. Още нещо, което е много важно. Започваме с нов регламент. Много е важно да започне процес на наблюдение – за да може да разберем дали новите подходи са успешни, полезни, дали хората се възползват от правото си на придвижване в Европейския съюз. Мисля, че има възможност платформата да стане още по-добра. Надявам се, че в бъдещите ни разговори ще работим така, че да стигнем до едно много добро окончателно решение и благодаря за работата до сега. Благодаря госпожа Томашич от името на ЕКАРА. Благодаря. В един съвършен свят младите хора биха отивали в друга държава членка, за да работят там, защото искат, а не защото им се налага. За съжаление, в много държави няма достатъчно добри възнаграждения. Естествено, искаме младите хора да имат много възможности за работа и за придвижване в Европа. Много неща приемаме в доклада, но мисля, че вместо да се работи отгоре надолу, трябва да имаме зачитане на принципа на субсидиарността и да се назначават местни кадри, там където това е възможно. Много хора се притесняват от така наречения проблем на туризма. Трябва хората наистина да се предвижват, защото могат и искат да работят, а не просто за да се възползват от системите на социално осигуряване. Благодаря. Господин Ван Нистелрой също поиска думата. Благодаря, госпожо председател. И аз мисля, че са положени много усилия. Текста е добър. Искам да благодаря на комисията, която е, сега очертава нов път напред. Мисля си, че трябва да можем да използваме по по-добър начин съществуващия инструментариум. Интерек, например. За нас това е приоритет. Добре е да се наблегне и на трансграничните усилия. Отново казвам, добре е да се използва и съществуващия инструментариум. Държавите членки малко се притесняват, ако мога така да се изразя, когато е, става дума за свобода на придвижване. Мисля, че е добре да ги привлечем на наша страна. Трябва да им кажем къде са приоритетите. Това е от интерес за всички граждани, за младите хора. Добре е да се предава информация по един по-ефикасен, по-гладък е, начин. Трябва да се стремим е, да се развиваме, да се осмеляваме да се развиваме. Естествено ще имаме предложения за изменение. Благодаря господин Целер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря това, че и господин Ламберт и господин Нистер е, Рой посочиха необходимостта от е, инструментите и те са много наброи. Да, много важно е, е да се постави акцента върху трансграничното сътрудничество. Това нашия докладчик е направил, защото по този начин всъщност подчертаваме общо европейския дух а именно да се работи надхвърляйки границите. Защо казвам всичко това? Ние имаме едно чудесно, една, един чудесен регламент за трансграничното сътрудничество, за териториалното сътрудничество, междутериториалното сътрудничество, но всъщност това е правният инструмент, който дадохме на регионите, е, за да могат да изграждат едни общи е, предприятия, е, които надхвърлят държавните граници, които свързват определени гранични региони. И аз знае, че граничните региони действително биха желали да използват този инструмент. Но също времено знаем, че понякога Националните правителства и столиците като че ли е, не желаят да дадат възможност за самостоятелно действие на е, регионите. И точно е, тук в нашата комисия би трябвало да се обърне особено внимание на този аспект, когато по отношение на определена дейност, по отношение на услугите, управление на отпадъците, здравеопазването, може да се работи съвместно. Трябва да създадем възможности за една такава съвместна дейност. Това би трябвало по някакъв начин естествено да се подсигури и от националното законодателство защото въпросът опира естествено и до правното основание, до е, законите, на които може да се стъпи. Така че в това отношение е, ние би трябвало навсякъде, където това е възможно, да говорим в полза на създаването на една такава законова е, основа и същевременно да е, дадем в ръцете на работодателите именно този чудесен правен инструмент, който ще им помогне да решават проблемите по-добре. Благодаря, господин Полчак има думата. Благодаря. Е, имам подобен е, въпрос, като този на е, колегата Целер. Всъщност, понякога се получава едно разминаване във вижданията на отделни региони и столиците, националните правителствата. В това отношение би трябвало да подчертаем колко важно е, е, е да се работи и с регионите в рамките на е, ЕОРЕС. до 40% от свободните работни места се заемат в рамките на европейската мрежа ЕОРЕС това е, е добро постижение, но също времено не виждаме, така да се каже, конкретни цифри. Говори се за проценти, но конкретните числа не са ясни. Каква е част от общо взето освободените работни места се полага на евро и заемането им се пада на Еурес? Следващият е, оратор. Благодаря, госпожо председател. Няколко думи по един въпрос, който е, спомена и нашата е, колега, която е подготвила докладчик, доклада. Докладът е чудесен, много добре структуриран и подчертава основните моменти в предложението. Знаем, че след е, референдума в Швейцария във връзка с е, е, мобилността на работниците, проблемите в Швейцария са малко по-различни, отколкото в държавите членки на Европейския съюз. Трябва да подчертаем, че предстои е ново, да се предприемат нови стъпки за организиране на е, мобилността на работната ръка е, в сътрудничеството с Швейцария. Естествено става дума изобщо за мобилност, става дума не само за хората, които в граничните региони, да кажем, работят от едната страна на границата, а живеят от другата страна на границите. Аз лично ще подготвя едно изменение, което ще се отнесе по-специално и до Швейцария, но и останалите страни в Европейското економическо пространство. Още един аспект, който е свързан с потенциалния конфликт между националните правителства и регионите в някои държави членки. Да, е, това е важна тема, на която трябва да обърнем внимание. Повечето работници всъщност така, упражняват правото си на мобилност в определени, не чак толкова големи райони. В повечето случаи става дума за работници в граничните региони, но въпреки всичко това е вътрешния пазар, да. Е, така че е, регионалните е, правомощия са, правомощията на регионите са един много важен момент, на който трябва да обърнем внимание. Много важно е, естествено, да обърнем внимание на трансграничното сътрудничество между граничните региони. Председателката, има ли е, други желаящи да се изкажат? Не виждам е, желаящи да се изкажат. Може би госпожа Дънчева би желала да отговори на някои от въпросите или да вземе отношение по, е, по забележките на колегите. По отношение на Швейцария и новото споразумение, е, това е по модел на Норвегия – и като информация ще ви кажа, че 200 милиона трансгрични е, работещи между е, Германия и Франция е, работиха до сега и в Швейцария. Ето защо е толкова важно да се сключи това споразумение с Швейцария. Надявам се, че то ще бъде сключено максимално скоро но разбира се, комисията, да видим какво ще ни каже повече комисията в това отношение. Благодаря за всички ваши бележки. Надявам се, че е, те ще намерят е, своето отражение във вашите предложения за изменение по текста и е, разбира се, това ще бъде в полза на тези европейски граждани, които търсят работа. Само да ви опитам, 30 януари по обяд приключва срокът за внасяне на изменения ако желаете да подготвите изменения и внесете тези изменения на 30 януари и през февруари ще можем да обсъдим измененията и да гласуваме след това. Така че ще можем и да одобрим през февруари някои от внесените изменения. А сега нека да преминем към следващата точка от дневния ред. Това е заседание на координаторите, което ще е, се проведе при закрити врата. Е, много бързо се справихме с е, точките от дневния ред, определени за днес, така че започваме. Е,